Przewodniczący! Председателят. Good morning, please, colleagues. Добро утро, колеги. Моля, вземете местата си. We will start. Otwieram posiedzenie. Откривам заседанието. Преминаваме към първата точка от дневния ред. Става дума за добавената точка за кризисната ситуация в Европа във връзка с блокирания въздушен транспорт. Но преди да започнем дебата, ще направя няколко съобщения във връзка с последните развития и в съгласие с политическите групи предлагам следните изменения – към дневния ред за сряда. Това са нови изменения. Това са нови изменения към дневния ред, които са прияти след 15.30 вчера, така че става дума за допълнителни промени. Първо, заличаваме въпросите към съвета е, от дневния ред поради транспортните проблеми тази седмица, е, е, тъй като господин Лопес Гаридо ще трябва да напусне Страсбург в сряда в 6 часа вечерта. Така че няма как в сряда да се проведат да се проведе вечерния кръг въпроси. след това доклада за енергийната ефективност на сградите. Тъй като докладът не е прият на заседанието на парламентарната комисия в среда, той отпада от дневния ред. Трето, включва се устен въпрос за забраната за използване на миньорски технологии с ционит. Това е третата точка. Е, след обед, е, след е, дебата за SWIFT и дебата за списъците с имената на пътниците. И така, заседанието в сряда ще приключи в 7 часа вечерта. И така, накратко, заличихме от дневния ред от тези точки, които няма как да бъдат обсъдени. Поради това, сряда, Пленарното заседание ще приключи не в полунощ, а в 17 часа. Извинете, в 19 часа. Всичко това е уточнено с председателите на политическите групи. Господин Крамер иска думата. Заповядайте. No, 3, 3, 9, Is not present. Okay. Thank you. Не е тук. Въпросът е разрешен. Господин Рубик. Благодаря, господин председател. Исках само да попитам дали в четвъртък ще има въобще някакви заседания в този парламент. Дали ще има заседания на комисии като стоя и така нататък и дали ще има на разположение превод, дали ще се приемат и групи.